Съобщавам ви някои промени в дневния ред. Точка 7, посветена на моторните превозни средства, ще бъде отложена. Точка 17 също се отлага за утре. Доклада Шнелхарт също най-вероятно ще бъде отложен. Няма ли превод? Läuft es jetzt? Ist eine Übersetzung da ins Italienische? Има ли вече превод? Да, има изказване. Слушаме ви, колега. Благодаря. Е, добър ден, колеги. Радвам се, че имам възможност е, да ви обясня е, съвсем накратко как след нещата с доклада какво точно се случи? Всъщност, е, нещо, което се е случвало и друг път е, в парламента, става дума за неправителствена организация, която работи заедно с е, групата на социалисти и демократи и тази неправителствена организация ме обвини, че всъщност лобирам в полза на Порше. Да, е, естествено, че има е, множество <laughs> лобисти, е, които получават различна информация, но аз трябва да ви кажа, че съм работил с Ханс Мартин Гелерт, който представлява Европейската автомобилна индустрия. Това е една организация на европейско равнище но работихме много конструктивно, много е, е, добре и е, прегледахме заедно редица изменения, които бяха внесени от политическите групи, е, включително и под влияние на различни неправителствени организации. Така че аз не мога да приема подобни обвинения. Е, професор е, е, Герхард, госпожа Меркис са внесли множество изменения. Има различни таблици, които отразяват съдържанието на измененията и те са съгласувани с колеги от Комисията по транспорта. Аз възнамерявам да информирам и председателя на Европейския парламент и квесторите в парламента за този инцидент. Смятам, че е неприемливо да се отправят обвинения, които са безпочвени. Фирмата Порше се дистанцира от подобни твърдения. Е, бе представен и фалшифициран документ, е, който трябваше да докаже, е, според авторите на тази кампания срещу мен, че аз всъщност лобирам по непозволен начин и работя в полза на фирмата Порше. И за това се налага да действам в рамките на парламента в, с, с позволените и предвидени за тази цел мерки. Ето това са причините, поради които ние ще отложим разглеждането на този е, доклад. Трябваше да дам възможност, естествено, на колегата да ни информира за причините. Е, тук ще ви информирах за някои от отложените точки. И така, сега ще разгледаме първо точка четвърта, след това точка 18, е, след това доклада Гардини. И е, след това ще се спрем на е, от 10.30 е, до 12.30 е, на точка гласуване. Е, след обеда ще продължим от 15 до 18 гласуване. Хоризонт 2020 ще говорим и за двата доклада Шнелхарт и А след това ще говорим и за е, проблемите с метанола в Чешката република. Е, това е за днес в общи линии дневния ред. Междувременно вече имаме и превод. Режима ви е известен. Имаме и естонски, и малтийски, и хърватски. Освен това, очакваме група посетители от Росхилде по покана на Кристал. Телевизионен екип е поканен от колегата Соник. А при последната точка от дневния ред за днес, метанола и Чешката република, е поканен и чешки телевизионен екип. Освен това, колегата Софо Кюс от а, Кипър и колегата Мара Николас ще разменят местата си, така че имаме нов заместник член в комисията. Поздравяваме го. Протоколите от 20-21 юни, от 9 10 юли са ви раздадени. Изпратени са ви всъщност, така че не сме разпечатвали в, на хартиен носител тези текстове. Е, вие можете да вземете отношение по протоколите по обичайната процедура. И така, преминаваме към точка четвърта, 18-та сесия на конференцията на страните на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Доха, Катар. Е, подготвена е резолюция, след това се предвиждат и е, дебати е, в Европейския парламент, общи дебати. Ние трябва много сериозно да разгледаме текста, за да видим какво се предвижда по отношение на нашата политика срещу климатичните изменения И по време на конференцията в Рио стана ясно, че би трябвало отново да направим преглед на съществуващото положение на реалността. Така че предстоят действия и от страна на Европейската комисия, и от страна на други органи на международно равнище е, ще трябва да се създаде нещо като отделна политика на Европейския съюз по отношение на климата. В крайна сметка това е нещо, което не бива някакси да изостава или да се развива от една или е, веднъж от една, после от друга е, институция, Европейската служба за външни действия би трябвало да поеме и, така да се каже, нашата политика и дипломацията в това отношение. Е, съществуват огромни празни пространства, вакуум по отношение на действията много дълго изчаквахме, а същевременно климатичните изменения, така да се каже, има дълъг спирачен път. Това трябва да се има предвид и в никакъв случай не можем да си позволим да продължим да чакаме. 20-25 години сме отлагали нещата и на всяка цена се нуждаем и от международни партньори, естествено, но и от много решителни активни действия. Е, резултатите от научните изследвания е, са красноречиви, но ние, очевидно, имам преди целия свят, игнорира много често тези обезпокояващи сигнали. И така, по отношение на е, въздухоплаването вече сме приели съответните е, правни актове, а също и по отношение на е, ЖП транспорта и така във въздухоплаването вече са взети съответните мерки, но по отношение на корабоплаването все още има проблеми, така че там би трябвало също да се работи в посока на създаването на една международна система. Само ако се опитаме да обхванем и партньорите ни в международен план, ще можем да постигнем на политиката ни по отношение на климата. 11% от емисиите всъщност се дължат на въздухоплаването. Останалите 89% са от другите сектори и ние не бива да ги пренебрегваме. И така, давам думата на съдокладчика по тази точка Каро Хайнц Флоренс. Благодаря, благодаря за въведението. За момента имам един малък проблем. Забравил съм си очилата. Да видим как ще се справя с без очила. А, все пак мога да разпозная политическото си семейство и без очила. Имаме платформата от Дърбан, може да спорим по нея. Въпросът е, че я има и тя може да ни служи за изходна точка за по-нататъчни дискусии, може да работим с нея. Малко стъпки са направени в положителна посока. Това е жалко, както каза и председателят. Винаги е, говорим хубави думи, изготвяме чудесни документи, там залагаме рекорди. Но всъщност, когато става дума за един списък от нашите дейности, които наистина са се случили, то този списък няма да е много дълъг. Важно е какво искаме, какви са нашите изисквания. Ясно е, че тези изисквания трябва да са категорични, но трябва и да сме реалистични, да знаем какво наистина може да се направи. да залагаме все повече и повече цели, а, това няма да ни помогне. Важното е да направим един списък от извършените дейности, от случилите се неща. Мислих си, че ще имаме една дупка между първи и втория период и трябва много внимателно да си помислим а, как ще процедираме в бъдеще? Киото 2 е нещо преходно, а, но как ще прилагаме на практика нашите решения? Това е най-важното. Сега спонтанно ще започна с, с критиката на ЦДМ, на квотите, особено в иновативните страни има много възможности за решения и аз мятам, че би било жалко, ако не използваме възможностите в тази област, а те са много и богати. Това е механизма за чисто развитие, имам предвид. В, в Европа би съществувал излишък от квоти за въглеродни емисии. А това и в самия Европейски съюз е важно. А полското председателство бе доста негъвкаво по този въпрос. Съвсем ясно би трябвало да се признае това. А и не може да продължим по същия начин. Тук трябва да направим нещо, трябва да надхвърлим собствените си хоризонти. Радвам се, че за 2014 година ще има един нов доклад, защото трудно е да имаме изходна точка, да вземаме изходната си позиция от стари доклади. Ще имаме нова посока на развитие, ма за да видим какво наистина трябва да се прави. И дано не се лъжа. Науката ни казва, че проблема с климата се задълбочава. Аз имам усещането, че това наистина е така, но дейностите в Европа и в глобален аспект са по-скоро в нисходяща фаза, в депресивна фаза. Надявам се да се лъжа, но моето чувство е именно такова. Сега, за щастие, моите очила пристигнаха, така че ще мога да говоря по-концентрирано. <laughs> Also, äh, jetzt geht's etwas besser weiter. И така, сега малко по-структурирано продължавам. Платформата, която развихме в, на последната инфер, е, конференция, трябва да я досъвършенстваме. Всъщност, дали наистина донорите са толкова щедри? Аз малко се съмнявам. Би трябвало да привлечем тук не само държавни средства, а и да помислим дали не може да намерим и други източници на финансиране. Защото не винаги средствата са най-важното. Технологиите и изграждане на допълнителен капацитет, това са също аспекти, които могат да ни помогнат. Естествено, технологията си струва парите. А, ние знаем, че Европа е водеща по отношение на новите технологии. Би трябвало при подходящите условия да може да използваме възможно най-ефективно тези нови технологии. Искам да ви напомня, че а, не съм много щастлив по, от начина по който се случват тези конференции. Естествено, в една зала с а, 197 страни, където са представени толкова много страни, е много трудно да се постигне съгласие и това може да се случи само на едно ниско, на едно ниско ниво. Това познаваме и от нашата собствена работа, когато трябва да се постигне когато трябва да се постигне съгласие в съвета, също не винаги е лесно. Достатъчно един човек да е в лошо настроение и тогава цялото съгласие отива по дяволите. Нека сме реалистични. Трябва да си поставим реалистични цели и да имаме реалистични инструменти за тяхното постигане. Искам да благодаря на колегите за това, че работиха много амбициозно по този документ. Много от общностните ценности са заложени тук. Това е ясно. И искам да кажа отново да подчертая, че бих се застъпил за един списък, в който да се вижда какво сме свършили, а не да имаме един списък от коледни пожелания. Нека да сме реалисти. И това, с което се заемем да го преследваме последователно, това, което ще бъде в този списък, то трябва да види бяла светлина. Благодаря още веднъж и съжалявам, че почнах малко неструктурирано в началото. Благодаря, казва председателят. Сега имаме ясно, ясна представа за какво става дума в следващият оратор. Благодаря. Това е господин Йоргенсен. Благодаря и на Карл Хайнц. За съжаление сте прав. Вече има все по-ясни научни доказателства и те никак не са розови, а реалността вероятно е дори още по-лоша. Тоест, и най-лошите сценарии, когато разработвахме Конвенцията за опазване на климата, ще се окажат съвсем реалистични. Това е много обезпокоително. А на срещата на КОП-17 миналата година не постигнахме кой знае какво. Хората твърдят, че за Европейския съюз всъщност това е огромен успех, защото за първ път страните се съгласиха да се постигне споразумение, което да има правно обвързваща сила. И да, в такъв смисъл, вероятно това е добре. Но въпросът е колко време имаме за решаване на проблемите, за постигане на целите. Защото това правно обвързващо споразумение едва ли ще е готово до 2015, а трябва да се действа възможно най-скоро. И понеже се смята, че програмите ни се говори, че ще влязат в сила най-късно 2020, сигурно всъщност най-рано ще влязат в сила 2020. Ние сме наясно, че трябва до 2020 да се е, намалят емисиите с 25 до 40% до 2020 и до, между 80 до 95% до 2050, за да можем да задържим покачването на температурата под 2 градуса. А, сега учените ни казват, че може би тези два градуса е май е, прекалено оптимистично. Прекалено оптимистична цел. Та има, има много какво да се прави. Е, е, Мисля, че трябва да търсиме решение. Тук се излагат някои добри предложения. И съм напълно съгласна с председателя, че трябва да търсим и друг начин за упражняване на влияние. Не само по чисто дипломатическите канали. Наистина съм много, много съжалявам. Смятам, че е скандално това, което се случи на последната конференция КОП-17, председателствана от поляците. И ако подобни неща се случват е, прекалено често и се окаже, че Европейския съюз не може да излезе с единно становище, нашата позиция просто ще се изпари, общата ни позиция. Също смятам, което го казваме и в доклада, че Европейския парламент трябва да има по-голям ангажимент, да бъде включен в по-голяма степен – имахме споразумение, че по време на преговорите на нашите ни се даде възможност да бъдем ангажирани, но това не се случи. Не разбирам защо съвета и комисията не показват поне уважение, поне до толкова, че да включат председателя на нашата комисия в съседанията за координиране на срещите на Просто много ми е интересно защо, защо а, нашия председател не се допуска на координационните заседания. Благодаря. Господин Хаси има думата сега. Госпожа. Да, аз съм съгласен с Карл Хайнц, е, Флоренц и господин Йоргенсен за това какви са научните резултати. Аз съм говорила с немалко учени и те са много, много загрижени. Поне тези, с които съм се срещала, казват, че възможността да удържим е, глобалното затопляне под 2 градуса в е, реално време е, и времето, в което можем да го направим, става все по-кратко. Тоест, нямаме време да чакаме и нищо да не правим. Видяхте рекорд се получи тази година при топенето на ледената шапка в Арктика. И миналата година също огромни стойности се получиха. Миналата година това бе толкова много коментирано в пресата. Тази година още е по-голямо е топенето, но преста вече не обръщам толкова внимание. И в края на кращата не е толкова важно какво излиза като заглавие във вестниците, какво се случва на практика. На практика е необходимо Европа да има много силна водеща роля на международната сцена. Доста стъпки се предприеха по силата на, това европейска, на тази европейска водеща роля. един от важните въпроси, които трябва да се реши в КОП е втория, втория период за действие на протокола от Киото. А за това трябва да има решение и за допълнителните е, квоти за емисии. Мисля, че именно тук е, получаваме много добра, добър пример за това какви са проблемите. В съвета решенията се приемат с единодушие по традиция. В договора няма разписано изрично такова изискване, нито преди Лисабонския, нито сега с влизане в сила на Лисабонския договор. По-специално по отношение на изхода от подобни преговори дори след Лисабон още по-малко основанието да се търси консенсус. Тоест, това е традиция или по-скоро един лош навик. Просто съвета счита, че там решенията трябва да се вземат с единодушие. И сега става напълно ясно, че водещата роля на Европейския съвет съвсем не е ясно очертана – и няма и да бъде, ако не, се, ако не излезем от този навик да взимаме решенията с единодушие и не преминем към квалифицираното мнозинство. Имам въпрос към представителя на комисията. Естествено, на международната сцена основният, основният проблем е този е, недостиг от 1 гигатон И много искам да чуя какво е постигнала комисията в приравняване на националните ангажименти с цел да се покрие този недостиг. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Бях на две конференции до момента и нещата са доста драматични. И все едни и същи. Подготовката се точи, нещата са много трудни. Така беше и сега. И това го видяхме и на подготвителната конференция. Не можахме да се споразумеем по процедурата, не можахме да се споразумеем по съдържанието. Сега в Банкок нещата потръгнаха малко по-добре, но времето напредва и е, дали ще се постигнат резултати, дали ще се постигне съгласие в Доха, това е, е под въпрос. В нашата резолюция, член 3 казва, ние имаме, е, се казва, че имаме, питаем известна загриженост. Да, това е така. И мога да кажа, че наистина имам опасение в Доха, вероятно ще ще се получи много въздух под налягане, а самото съдържание, есенцията ще ни обегне. Е, <clears throat> протокол от Киото трябва да се приложи и за тази цел ни трябва единност. За Европейския съюз трябва да е ясно, че Нещата е, трябва с Польша и други страни да се решат вътрешно. Ние не може да се да протакаме нещата с, с е, Киото 2. Трудно ще бъде с Русия и с Украина. Те не са в Европейския съюз и може би ще, комисията ще трябва да ни осветли по въпроса доколко са напреднали преговорите. Не знаем колко ще бъде 5 или 7 години приложението на Киото 2. За Европейския съюз срока 2020 ще е защото ние имаме стратегията, имаме целите и това би било в унисон с нашата стратегия за устойчивост и опазване на околната среда. Но Другите държави казват, ако имаме 7 години като срок, то тогава трябва да променим целите, защото не може да имаме цели, които сме заложили за 5 години, те да останат същите и за 7 години. Е, жалко е според мен, че целта 30% намаление на емисиите отпадна за целите за, до 2020 година. Е, учените казват, че намалението трябва да е до, до 20, между 25 и 40 години. Това е нещо доста абстрактно и незадължително като изказване. Знаем още сега, че а, сме постигнали 17,2% и пишем годината 2012, т.е. парламента би могъл да заложи в нашия текст и една по-висока цел. Ние знаем от историята колко е трудно да се постигне една такава цел в пленарна зала, но може би, може би може да се опитаме. А, <clears throat> председателя вече каза, че ако ние като Европейски съюз не покажем водеща роля, не поемем водещата роля, кой? В Доха ще се говори за финансирането. При нас нещата не са ясни. Доста мъглива е ситуацията по отношение на иновативните финансови източници. Финансовият транс, трансакционен данък би бил един елемент, един друг възможен елемент биха били облагането на емисиите. Но Европейския съюз и държавите членки трябва да станат по-конкретни. Имаме а, една празнина до 2012 година, която съществува в текстовете. Те трябва да се покрие. Министрите трябва да се споразумеят преди конференцията и не би трябвало преди на самата конференция да паралелно да има кризисни съвещания. Естествено, Европа трябва да говори с един глас, в противен случай нашият глас няма да бъде чут. Всички страни трябва да са дисциплинирани и преди започването на тази конференция трябва да сме постигнали консенсус. Доклада за климата, който трябва да се подпише през 2015 година, е доклад, за, за който времето почва да изтича, да изтича. Няма много време до тогава, а параметрите, основните параметри не са ясни. Както каза господин Йоргенсен, това е може би най-ранната дата, когато може да подпишем един такъв договор. И трябва да се опитаме на Доха да постигнем, да упражним натиск и да постигнем някакви конкретни споразумения. Последна забележка. Катар. Катар ни покани. И аз не зная как до сега председа... това председателство се е позиционирало в рамките на международните усилия по опазване на климата. Може би в един параграф трябва да окоръжим бъдещото председателство да координира а, дейностите с предишните председателства, именно Мексико и Африка. Благодаря. Следващият оратор, господин Прантел и след това госпожа Люпаш, която функционира като координатор. Uh, Благодаря, господин председател. За съжаление, Корин не е в състояние да присъства тази сутрин. Във връзка с предстоящата конференция в Катар, ще кажа, че може би това е, така да се каже, иллюстрация на циничното отношение на е, международната общност, най-общо казано, към е, нашите цели по отношение на климатичните промени, защото Катар е един от най-големите емитенти на е, вредни емисии така че е, възможно е, е Катар просто да иска по някакъв начин да налага своите позиции, да е, се профилира. Нека да свържем нещата с опита ни от Доха. До сега е, предполагам, че протокола е, Киото ще се изработва след Доха, очевидно, но това е по-специален случай. Мога да подкрепя казаното от Йолайнен. Е, Няма да повтарям неговите думи. Необходимо е да говорим не само за лидерството на Европейския съюз, но и е, за това, което Европейския съюз прави сам и затова смятам, че е, трябва да направим преглед на всичко това, което сме направили и което не сме направили през последните няколко години. А, не бива, според мен, да елиминираме, така да се каже, субсидиите е, в случаите, в които е, е, става дума за е, намаляване на замърсяването на вредните емисии. Говорим е, за това, че трябва да спрем с продължаващите емисии и все пак не правим нищо активно в тази посока. Трябва да помислим и за задълженията, които сме поели в миналото по отношение на фонда за, климат, за опазване на климата. 64% от задълженията всъщност са, са изпълнени, така да се каже, през последните години, но само 64% предстои още. Така че трябва да се справим с въпроса за финансирането. Ясно е, че не разполагаме с достатъчно средства именно в момента, но трябва да поговорим с комисията и с съвета, естествено, за да можем да изпълним задълженията, които вече сме поели през изминалите години. Благодаря ви. Давам думата на следващият колега. Благодаря, господин председател. Виктор Юпроди е ораторът. Разтревожен съм от тази ситуация всеки път, когато говорим за това, че трябва да предприемем някакви стъпки напред, е, на практика да, си даваме сметка и отчитаме влушаване на е, ситуацията. Знаем какво се случи в е, Арктика и какви са констатациите за скоростта на топене, е, която е два пъти, три пъти по-висока от е, е предвиденото от изследователите. Това бяха много тревожни новини от последните дни. Така че би трябвало да преосмислим изцяло нашата позиция. Нека да помислим за глобалното затопляне, което се причинява от парниковите газове. Цялото човечество, целият свят е засегнат от е, глобалното затопляне. Виждаме колко свързани са е, всички държави в света. И това означава, че ние трябва да преосмислим и нашата концепция за суверенитет, защото тя не може да представлява абсолютна величина вече. трябва да намерим една по-добра основа за е, постигане на договорености с останалите партньори в света. Е, да, хубаво е да говорим за климатична дипломация, но аз е, бих казал, че всъщност целта ни би трябвало да бъде една по-голяма климатична справедливост. Нека да ви напомня за декларацията от Бали, където оставаше дума за общата отговорност и за това, което трябва да предприемем. Ние като високо развити индустриални нации сме отговорни и за една голяма част от е, емисиите на парникови газове, които вече са изхвърлени в атмосферата. И би трябвало да поемем нашата отговорност, включително и по отношение на по-слабо развитите и развиващите се страни. Така че, когато говорим за политиката ни в областта на климата, за климатична дипломация и справедливост, това означава, че индустриалните нации, развитите е, страни би трябвало да поемат по-голяма част от разходите на базата на а, своята отговорност за а, емисиите от парникови газове от минали периоди. Защото те са в миналите периоди основните емитенти. Естествено, че е, когато говорим за разходи, трябва да направим едно разделение и да говорим най-вече за разходите по отношение на устойчивата част. Ако, да кажем, смятаме, че е, емисиите от СО2 е, отговарят е, до една пета за влушената ситуация по отношение на климата и че, или че тази една пета е всъщност устойчивият елемент, тогава би трябвало, така да се каже, да поемем разходите и за останалия свят. Така че този устойчив сегмент да бъде безплатен, а останалата част естествено да се заплаща. Там вече ще има разходи. Що се отнася до парниковите е, газове, естествено тук трябва да говорим и от правна гледна точка за така наречените специфични права на емисии. Но тези изключително конкретни е, и е, конструктивни разговори трябва да се проведат. Не можем да ги отлагаме. Дълго време отлагахме и сега вече не можем е, да си е, представяме, че нещата ще се е, оправят от само себе си и всички ще поемат своята част от разходите и от отговорността. Не. Трябва да поемем нашата част от отговорността. Госпожа Корхола, като оглеждам текста на резолюцията констатирам, че не отчитаме достатъчно това, което искахме да постигнем в Дърбан. Ако се базираме на това, което постигнахме в Дърбан, текста на Киото 2 ще е много слаб. 10 е, представители на страни, които нямат толкова емисии, и други, които нямат големи отношения, голямо отношение към замърсяването, е, подписаха тези споразумения, т.е. ние ще покрием максимум 50% от емисиите. Така че Аз не мога да изпитвам оптимизъм, ако ще се базираме само на договореностите от е, Дебли. Канада и други големи емитенти са избрали друг подход. Не е поставяне на прагови стойности, а излизане от е, производство, което има твърде много въглерод. Това е просто друг начин на подход. Друг подход. А, и тук отново се сблъскваме с това, че Европа има много слаба водеща роля. Ние трябва да забравим за всички тези призиви ние да бъдем а, водещи, защото от години не сме водещи в а, преговорите за климатичните промени. Системата ни не е ефективна, скъпа е, бавна е и по никой начин не предлага намаление, достатъчно ефективни намаления. Тоест, за бизнеса ние не изпращаме никакви добри послания. Затова смятам, че трябва да преосмислим и методите, с които работим и стратегията ни. Ще трябва да ограничим регламента до две минути, защото инак няма да успеем просто с времето. Петър Лизе. Благодаря, господин председател. Благодаря на съдокладчиците по тази точка. Много съм разкъсан и раздвоен днес. Знае, че въпросът за климатичните проблеми е много и климатичните промени е много е, актуален, много важен. Но не знае дали е много разумно да говорим за някакви сценарии на ужаса, на това, че света се саморазрушава, защото в крайна сметка няма някакви сигурни доказателства за това, че е, останалите части от света не желаят изобщо и категорично да правят нещо. Не бива е, в никакъв случай да рисуваме, както ви кажа, казвам такива драматични сценарии. Е, може би е малко късно, но не е чак толкова късно, така че да предвиждаме края на света. Естествено, че най-бедните, сред групата на бедните, ще страдат най-много. А ние ще трябва да продължим а, е, с нашите усилия и а, е, няма да сме сами в нашите усилия. Е, там, където в декларацията и проекта за резолюция се споменава нашата политика по отношение на въздухоплаването, ще кажа, че е, повечето е, държави е, са се обединили в нещо като съюз в това отношение и трябва да се използва на предстоящата конференция, за да се засили партньорството в рамките на този съюз. Да, 25% имаше предложения за въздухоплаването на времето, ако си спомняте. И е, тогава трябваше да приемам, когато се обсъждаха конкретните цифри, а сега е, щяхме да бъдем в по-добра позиция, но не го направихме. Благодаря. Европа отгова всъщност дава до 12% от емисиите на парникови газове. И нека да ви припомня, че по време на полското председателство ние подписахме обвързващи ангажименти за това да постигнем е, намаление и задържане на, повиш... на затоплянето до 2 градуса. КОП 17 се считаше, че е постигнал успех, поне до сега така се говореше. Така че не следва да се обвинява полското председателство за това, че не сме постигнали повече. В една декларация може да бъде написано каквото и да било. Не на 20%. Но ще последват ли декларациите страни като Китай? Полша е готова да работи за намаляване на емисиите до 20%. Мисля, че подходът е напълно реалистичен. Ние ще можем да го постигнем. А ако, стигне, ако поставим цели 25-30%, рискуваме производствата с повече емисии да бъдат изнесени в страни, които не са подписали споразумението. Ние в края на кращата не искаме да правим така, че европейската индустрия да се изнесе зад граница и да се увеличава безработицата. И нека да по... припомня на колегата от Дания, който говори, че е, полското председателство не се справи, че датското председателство също не е постигна кой знае какво по отношение на Шенген. Благодаря. Ние не искаме да оценяваме предишните председателства. Говорим за конференциите по климата. След въщия оратор, моля. Благодаря. Естествено, председателството играе определена роля – е, Полша можеше да постигне по-добри резултати и всичко започна с преговорите в Копенхаген. Тогава председател на Европейския съюз беше Швеция. В конференцията конференцията, конференцията в Копенхаген бе проведена под датско председателство. И шведското и датско председателство направиха големи грешки на конференцията. Естествено, всичко зависи от това, което се случи в Штатите, ситуацията там показа, че Обама не, може да, не можеше да приложи това, което очаквахме от него, но и ние направихме грешки, които от които проистекоха конфликти с други части на света. Така че а, правим грешки, всички ние правим грешки. Въпросът е как да правим по-малки грешки, за да отбележим напредък. Не може да подобрим това, което бе постигнато на Дърбан. Трябва да сме реалистични в постигането на целите си. Колегите, които говориха преди мен, имат право. Прилагането на Киото трябва да е наша основна задача а също така и въпросите за финансирането. Не може просто да говорим за това, което искаме, а трябва да сме съгласни и по въпросите за това, какво искаме да предприемем в бъдеще. Трябва ни една добра подготвителна работа заедно с комисията. Ако искаме на следващата среща да имаме добри резултати. Чрез комисията трябва да се свържем с други партньори, за да знаем какво трябва да направим. Трябва ни списък с нещата, които да постигнем. В противен случай нищо няма да направим. Следващият оратор за две минути. Děkuji, pane předsedo. Е, dovolte mi skutečně vrátit. Благодаря. И аз искам да се спря на този въпрос. Аз съм един от хората, положили подписа си под текста, но трябва да призная, не съм голям оптимист. И не съм много доволен с начина по който протекоха преговорите по климата през годините. Пътната карта на Бали бе спомената и всички ние се върнахме от Бали с впечатлението, че всичко сега е направено и ще постигнем целите си само като проведем още една-две конференции. Но нещата не се получиха така. Следващите конференции тогава въпросът беше дали изобщо ще може да продължим с преговорите. Нещата бяха много близо до провал. Е, в, на европейско равнище това, което се споразумяхме, беше максимум за Европейския съюз. Квотите за парникови газове, за възобновяемите е, енергийни източници, за улавянето на въглеродни емисии, трябва да кажем, че ние постигнахме много. А имаше и други страни, които положиха подписа си, Китай, например, и те не направиха почти нищо те увеличават своята конкурентоспособност на глобално равнище, на глобалния пазар. Така че трябва да кажа, ние като Европейския съюз в областта на дипломацията по околната среда, не разполагаме с тези инструменти, чрез които да постигнем целите си, като увеличим натиска към другите партньори. Давам думата на господин Мецкър. Той е директор на Института за стратегии по климата. Имаше въпроси зададени от колегите. Много се интересуваме от приложението на стратегиите. Ние в Европа а, често имаме противоречиви мнения за това как е завършила дадена конференция, как, какви са резултатите. Но така или иначе, интересно е сега да разберем какво планира комисията, какви са плановете на конференцията, на, на комисията за прилагане на стратегията. Това ще е важно за нашата работа тук. И още една молба. Тя е почти задължителна. Всеки председател е отправил тази мълба. Трябва да се обединим като парламент. В зависимост от ситуацията, е, трябва да признаем, че ние имаме главно статус на наблюдатели. Но по отношение на последващото приложение, то тези 70 колеги от комисията и 700-те колеги от парламента, те трябва да бъдат наистина интегрирани в изпълнението. За това конференцията, която предстои, трябва да бъде много основно подготвена. Господин Мецкер. Благодаря. Благодаря, че ми давате възможност да кажа няколко думи за това, което се случи в Доха. Всеки е, признава, че Доха няма да е превратен момент, но в края на краищата има някои неща, които трябва да се предприемат, за да продължат нататъка международните преговори. Пет неща трябва да постигнем. Доха първо да се продължи е, Киото, протокола от Киото и втория му период от е, 1 януари 2013 трябва да приключим с работата по плана за действие от Бали. Там има някои въпроси, които не са изяснени, нови пазарни инструменти, например. А, и въпроса за изпълнението. Не е за това какво правят Европейския съюз, а за поетите ангажименти от партньорите. Русия, Индия, Китай, Штатите, които се задължиха по силата на конвенцията и ние трябва да намерим начин да е, ги накараме да си изпълнят обещанията. Трето е, е платформата от Дърбан. Тук най-важното е да вкараме дискусиите и преговорите в една рамка за следващите три години и да постигнем консенсус. Just... Факта, че в Бом не постигнахме кой знае какво, само се разправяхме за дневния ред, но в Банкок много конструктивни разговори бяха проведени, така че вече се очертава работният план, поне за 2013. Четвърто е липсата на амбиции. Говори се тук за това и действително съществува такава липса в Дърбан. Бе, стана ясно също, много повече трябва да се постигне. Също трябва да отчитаме и геополитическите реалности, когато се стараем да запълниме пропуските в ангажиментите, особено от страна на щатите. В е, когато провеждаме е, разговорите в Доха, няма да има още правителство в щатите, ще бъде само временно, така че ще е много трудно да се постигнат ангажименти. Та, Другата работа, която имаме, е с още студина страни по света, които не са поели никакви ангажименти в Копенхаген и Канкун и ние трябва да ги подтикваме нещо да направят. Катар е една от тези страни. Те все още не са поели никакви международни ангажименти за борба с климатичните промени. Има, разбира се, и други страни. Малайзия, Тайланд, Виетнам новоразвиващи се економики които може би действат по темата, но нямат международни ангажименти. Освен това, трябва да мислим за допълнителни мерки, например, е, прекратяването, постепенното прекратяване на субсидиите за изкопаеми и горива. Ако можем да включим повече страни в тази инициатива, също ще постигнем е, намаление на емисиите, също флу, флурни газове, ускоря, ускоряване на борбата с обезлесяването. Това са мерки, които могат да попълнят така пропуските или недостигащите стойности в ангажиментите. И номер пето става дума за финансирането за борба с климатичните промени. Все още имаме е, неизплатени задължения в Европейския съюз е, по поенти ангажименти за 2012. Целта е да постигнем 100% изпълнение на ангажиментите си от Копенхаген. Но също трябва да имаме и идея какво ще се случва през 2013 и 2014. Тук може да ни помогне парламента, защото вие решавате въпросите по бюджета за 2014 ще гласувате след няколко седмици. Ако дадете ясен сигнал за финансирането за климата, това ще помогне много за Доха. Няколко конкретни теми бяха споменати. Нека да говоря за тях. Една беше излишъка от е, единици по а, е, протокола от Киото. Действително, това е тема, която разделя много страни членки. И в Доха следва да се вземе решение по въпроса и то ще е много важно. Нека да ви припомня, че в Европейския съюз ние приехме решение през 2008 година по силата на законодателството, за климата и енергия, че те, този излишък не може да се използва от Европейския съюз, за да изпълни ангажиментите си по европейското законодателство. Тоест, ние в Европейския съюз решаваме този въпрос в рамките на нашите ангажименти за изпълнение на 20%. Второ, споменахте и механизма за чисто развитие. Проблемът е с този механизъм е, е не, е, че дали той ще продължи и кой ще се включи в него, а че е, съотношението между търсене и предлагане не е никак здравословно в момента. Пазарът е задръстен с е, кредити за намаление на емисии, което означава, че механизмът е, работи много успешно. Обаче няма търсене на допълнителни намаления, е, затова и цените падат. Така че трябва да огледаме въпроса с търсенето и предлагането. От страна на комисията ние оглеждаме именно това в рамките на системата за търговия с емисии. Също парламента и съвета могат да се е, заемат с тази тема, за да се е, преодолее този дисбаланс. Друг е, коментар бе направен тук по отношение на дипломацията, свързана с е, преговорите за климата. Това е много важно. Обикновено е, в е, втората част на годината е много важно да се обръщаме към партньорите си, защото тогава става, ето сега става ясно колко малко сме напреднали в подготовка за Доха. В Нью Йорк ще има среща на представителите на най-големите економики. Също ще се срещаме с най-малко развитите страни. Ще има подготвително срещи също за РИА и ще видим какво се случва там. А, дали председателството трябва да бъде по-активно по отношение на въпроса за конференцията в Катар, не знам, ще, ще коментираме, ще разгледаме и какво очакват. А, нашите партньори от Китай. Службата за външна дейност е, на Европейския съюз също много активно работи по темата. Имаме техните уверения, е, че е, ще можем да използваме тяхната мрежа по света, особено след срещата на върха за околната среда. Тогава ще има и мандат за преговори и ние ще можем ясно да сигнализираме на нашите партньори в каква посока искаме да вървим и какво искаме да постигнем. И накрая Have, um, of... Има, винаги има един въпрос, който uh, се поставя, когато се говори за подготовка на конференцията в Доха, и именно това е участието на Европейския парламент. От името на комисията мога да кажа, че ние винаги ще даваме възможност парламента да участва. Ще получавате ежедневни информации от страна на комисията на, по време на срещата на високо ниво. Наясни сме, че има институционални проблеми по отношение на съвета, но от името на комисията мога да ви уверя, че ние ще правим всичко възможно да ви информираме за това на къде вървят преговорите. Сега, след това как ще се изпълняват нещата, тогава ще започне и втория период на ангажименти, по който ще се постави въпроса за ратифициране на протокола. И мога да кажа, че вие ще имате достатъчно важна роля, която да изпълнявате. Благодаря. Благодаря ви за отговора на въпросите. Но, е, естествено, много важно е да бъдем представени в Доха. 26 септември, 12 часа е крайният срок за внасяне на изменения на 6 ноември ще гласуваме в нашата комисия резолюцията, а през ноември е, по време на пленарната сесия в Страсбург ще гласуваме в е, пленарна сала. И така. Äh, е, Den Устният въпрос към комисията, съгласни ли сте с него? Просто ви моля така да го гласуваме. Добре, е, няма да го обсъждаме, той ще влезе по този начин. А, кои телевизии са тук? А, е, е, полската, а, е, Арте, а, 24, Евро 24 също. Да, е, освен това, ние всички знаем, че заседанието е, се излъчва по е, стримлайн. Викторио Проди желая желае за, да проведем едно изслушване, един семинар по темата вредни емисии. в края на септември всички сме информирани за това и е, ще бъдем е, съответно поканени. И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Госпожа Гардини е докладчик. Благодаря ви, господин е, председател. Няма да имаме много време, за да обсъдим тази много важна тема подробно. Няма да навлизам в подробности. Ще напомня на колегите само, че става дума за Е, въпрос, е, който е, тревожи много гражданите. Документа, който е представила комисията, е чудесна основа за работа, защото комисията се е съобразила с исканията и очакванията на държавите членки. искания, които още не са е, взети под внимание от съвета е, в тази степен, в която държавите членки биха си пожелали. Така че е, през последните месеци аз работих много добре и с кипърското председателство, и с предходното. И сега мога само да призова всички в парламента да набере коража и да вземе едно решение, което ще бъде в полза на всички граждани, за да можем по този начин и в рамките на дискусиите, които провеждаме тук, да се спреми на тревожните за някои държави членки въпроси, които са свързани с по-особените условия в тях. Мисля, че е, моята позиция и моите е, аргументи са изложени в становището. Ние се нуждаем от един е, надежден, от един гъвкав инструмент, така че да можем адекватно да реагираме на природните бедствия. Чухме е, какво става по отношение на климата и тези климатични промени на практика ускоряват и е, природните бедствия, те зачестяват, включително и по тази причина. И за това ние трябва да успокоим държавите членки, че е, солидарността е, е абсолютно необходима, но тя върви ръка за ръка с субсидиарността и е, правомощията продължават да са концентрирани най-вече върху регионалното равнище в държавите членки и националното равнище, но това не означава, че ние не се нуждаем от повече координация и от обединяване на ресурсите. През последните години бе постигнато много и от държавите членки, и от комисията Подобри се сътрудничеството между държавите членки и е, ресорните отдели в комисията. Имаме е, много е, по-добра е, регулативна уредба в това отношение и установени вече практики на взаимодействие, които показват, че могат успешно да допринесат за по-добри действия по отношение на гражданската защита. Няма да удължавам нещата. Ако колегите имат желание да проведат един по-подробен разговор с мен или да отговарям на въпроси, аз съм готова и сега да го направя, но можем и в разговори да на двустранна основа да изясним тези неща. Председателят, тъй като в 10.30 ще е, започнем с гласуването, имаме възможност да чуем колегата Сомер, Едит Стрела, Сато Хаси, Ана Росбах, колегата Дероси и още веднъж госпожа Замер да, вие ще вземете думата и като докладчик в сянка. И е, Рихард Зейбър, колегата Шнелхард също желаят да се изкажат. Е, да, при всички положения всички са записани, но ще трябва да прекъснем, за да, ако не успеем до 10.30 да изслушаме всички, най-вероятно няма да успеем. Предлагам във всеки случай минута и половина да бъде регламента. А, инак можем да продължим дискусията в друг момент. Благодаря, аз ще бъда кратка. Моята политическа група приветства предложението на комисията, особено като си спомним, че като вземем предвид факта, че броя на катастрофи природни катастрофи се увеличава в света, увеличават се и щетите, увеличават се и хората, които губят живота си в тези катастрофи. Важно е да развием политика за предотвратяване на катастрофите и да подобрим реакцията си и механизма за реакция при катастрофи и то на европейско равнище. Това предложение опростява нещата, прави ги по-гъвкави, по-ефективни и това е много важно за моята политическа група. Нека кажа нещо за пилотните проекти, които съществуват в момента. Флота от самолети, с която е, съществува за гасене на пожари, на горски пожари. Горските пожари са феномен особено разпространен в Южна Европа и този, този проблем се задълбочава. Този феномен е провокиран от промените в климата, от горещините и понякога е много трудно за държавите членки да се справят сами. Затова е хубаво, когато има една такава европейска флота съществуването на такава флота е, направ... на... е на... напълно оправдано. Много бързо може да се реагира по един такъв начин. Понякога е невъзможно една бърза реакция от страна само на една държава членка. Затова европейския капацитет за спешно реагиране е нещо много добро. В съвета предложението на комисията се приема също добре. Предложението уважава принципа на субсидиарност. Някои казват, че това не е така, но според мен сътрудничеството върви в правилната посока, а именно сътрудничеството по отношение на оценка на риска и на картирането. Благодаря. Um, благодаря, господин председател. Аз искам също да благодаря на докладчика. Той засяга някои много важни неща. И съм съгласна, че е, този въпрос е много важен за гражданите. Радвам се, че е, това законодателство се гледа много внимателно от съвета и се надявам измененията да го подобрят. Например, изменение едно, което, където става дума за а, гъвкавостта на механизма и неговия обхват. Искам да подкрепя и това, което се казва в член 5, когато става дума за оценка на риска това също трябва да се легне в законодателството и приветствам минималните стандарти, които трябва да се създадат. Има някои неща, които би трябвало да се подобрят. Например, доброволния аспект трябва да бъде укрепен. Мисля, че държавните членки трябва да <clears throat> обосноват случаите, когато те искат да използват общностните средства. Хубаво е да се укрепи общо европейския капацитет и бих искала процента, който, е, който залагаме ние тук, да се отрази в предложението на комисията. Госпожа Хаси. Господин Матиас не е тук. Госпожа Росбах. Минута и половина. Tak, gruppen støtter forslaget den overordnede idé om en... Благодаря. Аз е, приемам основата на този текст и идеята, че трябва да се прави анализ на риска. Тук също се предвижда и да се спази принципа на субсидиарността. Подкрепям измененията на докладчика, където се говори, че е, основният ангажимент за гражданска защита си остава на страните членки. 180, е, 196 член от договора предвижда механизъм за гражданска защита на европейско ниво, който да подкрепя организацията, съответната организация в страните членки. Така че а, е, ние имаме правомощия, предвидени по договор. Страните членки трябва да си сътрудничат при планирането, при предоставяне на експерти. Също така се предвижда създаване на капацитет за спешно реагиране на европейско ниво скептични сме по този подход. Смятаме, че трябва да има една обща мрежа, но тя да бъде създадена при много ясни обстоятелства, а също така трябва да е ясно откъде ще идва финансирането. Не бива да предотвратяваме, освен това, възможностите за директна координация между две страни. Ние считаме, че в че комисията не следва да се намесва на регионално и местно ниво, подаваме изменения в този смисъл. Колеги, напомням, че в 10.30 точно започваме гласуването, затова имайте в себе си електронните си карти. Не забравяйте направете каквото е необходимо, за да е, е, си ги набавите, ако не сте ги взели със себе си. И така, първо ще дам думата на госпожа Замер. Благодаря, господин председател. Благодаря първо на докладчицата за работата по тази тема. Е, всички знаем, че правомощията са на национално равнище, но сега се поема една инициатива за задълбочаване на сътрудничеството между държавите членки. Е, струва ми се, че е, би трябвало да се засили е, този момент в документа на комисията, именно, че държавите членки би трябвало да разполагат с готов за действие капацитет Нещо, което колежката Гардини не е включила в становището си, е, е свързано с член 6 оценка и управление на риска. Това, струва ми се, е, е, е нещо изключително важно, естествено, и създаването на съответните планове на национално равнище, според мен, обаче би трябвало да протича тази дейност, не на европейско. Точка е, член 11 става дума за е, обединяването, за създаването на един пул на капацитети, е, но тук се изнася напред задължителният характер, т.е. забравяме доброволния принцип, на който винаги сме се опирали и на мен ми се струва, че държавите членки би трябвало да запазят правото си да решават в крайна сметка в какви случаи е, е, ще предоставят е, тази или онази помощ. Задължителният характер би трябвало да се сведе само до определен брой и вид случаи на природни бедствия, в които, да кажем, това е неизбежно така, благодаря, казва председателят. Нека да чуем сега следващите оратори. Поздравявам докладчика за работата. Смятам, че тя е отлична. Ние, разбира се, нямаме за цел да засягаме националните правомощия, по-скоро е, е, изграждаме едни, един капацитет на европейско ниво. Нека да коментирам няколко чисто технически въпроси. В доклада се говори, че този европейски капацитет може да бъде базиран и в най-отдалечените е, региони. Но е, смятам, че това не е чисто технически въпрос, а и политически, защото в края на краищата европейските е, нации се ангажират в едни общи действия и тези неща могат да създадават и една обща гордост, именно това, че сме ангажирани с нещо много важно, което правим. Та, тази е, европейска система за европейска гражданска защита не бива да минимизира европейския елемент, а напротив – Äh, Рихард Себер, благодаря господин председател. Е, струва ми се, че е много балансиран е, докладът, който обсъждаме. Подчертавам необходимостта правомощията да са е, на държавите членки, но естествено на европейско равнище трябва да следим за една оперативна съвместимост на нашите национални системи. Защото какво ще си помисли гражданинът за Европа, ако ние не успеем да кажем, не дай Боже, в случай на голямо природно бедствие, тежко природно бедствие в държава член, да обединим усилията си. Така че е необходима и координация, естествено. Необходимо е освен това да се получаваме от най-добрите практики в отделни държави членки. Нека да се учим по-активно един от друг. Що се отнася до гражданската защита, до защитата на гражданите и на нашите общества от природни бедствия, мисля, че това е всъщност най-висша повеля и ние трябва да предприемем всички възможни действия. Господин Штенхарт. Благодаря, господин председател. Аз ще се присъединя към всички от тези, които казаха, че текстът е много добър. Поздравявам докладчика. Нека да напомня, че поне от 15 години вече говорим за съвместни действия по отношение на гражданската защита в условията на природни бедствия много хубаво формулираме пожеланията си, но на практика нищо не постигаме. Да, действаме заедно, когато се случват такива неща в отделни държави членки, на двустранна основа, на оперативна основа се взимат мерки и си оказваме помощ. Естествено, че правомощията са на национално равнище, но все пак е, малко повече доброволност има, отколкото на, на мен ми се струва разумно. В този случай трябва да съществува някаква възможност, след като говорим за координация и за необходимост от обединяване на усилията, все пак е, да можем е, и в някои случаи да отменяме, така да се каже, това национално правомощие. <clears throat> когато, да кажем, действат повече държави, понякога не можеш да разбереш какво точно е финансирането. Веднъж 70, веднъж 100% исканията са различни от различни страни трябва, струва ми се, да има яснота, да има прозрачност в това отношение за всички. Трябва да установим една точна схема на финансиране. И така, сега накрая, съвсем накратко, докладчикът е, и след това започваме с гласуването. Много ви моля, проверете тук ли са ви е, картите за гласуване междувременно. Господин председател, благодаря. Много съжалявам, че не можахме тук в комисия да разгледаме този толкова важен въпрос по-подробно. Естествено, дискусиите ще продължат по неофициални пътища, както и работихме до сега. Има си и график, към който трябва да се придържаме обаче. Смятаме за сега да не отлагаме доклада. Предложенията, които направиха колегите, във всички случаи ще помогнат за изчистване и доработване на текста на комисията. Единственото, което би ме обезпокоило е, ако текстът остане такъв какъвто е, защото а, положението в момента е твърде слабо, твърде малка е възможността да накараме страните членки да поемат ангажименти и да действат в успешни случаи. Благодаря на докладчицата. Крайният срок за изменение е 2 октомври 12 часа. Ще има обсъждане на измененията на 5 и 6 ноември. И в нашата комисия на 28 и на 29 ноември ще гласуваме тогава. В пленарна зала, вероятно, доклада ще се гласува през януари 2013 година. И така, сега преминаваме към гласуването. Искам да спомена как ще гласуваме. Най-напред точка 6 доклада Палекис, след това Соник, след това Хапенбах, Йоргенсен, Матиас, Хаук и освобождаването от отговорност. За това ще гласуваме. Започваме с доклада на колегата Палекис. Колегата е тук. Започваме с гласуването. Изменение 64 за. Против. Въздържали се. Нека проверим електронно. Гласуваме за 64-то изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 24 за, 23 против. С това изменението е прието. Изменение 14 за, против. Двадесет на 23 беше предишният резултат. Сега, моля, гласуваме изменение 14. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 84 за. Против. Въздържали се. Прието. Консолидирано изменение 1 за. Против. Въздържали се. Прието е. Продължаваме с 16 изменение за. Против още веднъж моля. За. Гласуваме за изменение 16. Против. Въздържали се. Прието е. 17. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Прието е. е сега има два идентични, две идентични изменения. 96 и 87 за, против, въздържали се, прието е. 19 за, против, въздържали се, прието е. 20 за, против, въздържали се, прието е. 21 за, против, въздържали се, прието е. 90 опада. Нека проверим 21 още веднъж. Моля, гласувайте електронно сега. Край на гласуването. 23 за, извинявайте, 32 за, 25 против. Прието е. 90 пада. 91 гласуваме за. Против въздържали се. Това не е ясно. Гласуваме електронно за изменение 91. Край на гласуването. 30 за 25 против. Прието е 22. 22 за, против, въздържали се, прието е 23 за, против, Въздържали се? Не е ясно. Нека видим електронно. Гласувайте сега, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. СИД имат два, социалисти и демократи имат два члена повече. Две карти повече са отбелязани. Още веднъж, моля, гласуваме 30, 23. Е, е, Край на гласуването. за, 25 против. Прието е предложе, е, изменението. 24 за, против. Въздържали се. Прието. 25 е. за, против, въздържали се, прието е. 93 за, против, въздържали се, прието е. 26 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверяваме 26. Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. 31 на 27. 94 за. Против. Въздържали се. Прието е. 95 за. Против. Въздържали се. Прието е. 97. Разделно гласуване на първата част за. Против. Въздържали се. Отхвърлена е втората част за против, въздържали се, прието е. 27 за, против, въздържали се, прието е. 28 за, против, въздържали се, прието е. 99 за разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, отхвърлено е. Втората част за, Против, въздържали се, също е отхвърлено. 98. За. Против. Въздържали се, отхвърлено е. 29. За. Против, въздържали се, прието е. 100. За. Против. Въздържали се, прието. 101. За. Против ли се, прието е. И така, консолидирано е, изменение 3 за, против, въздържали се, прието е. Четвърто изменение за, против, въздържали се, прието е. 30. Изменение 30 за, против, въздържали се, прието е. 107 за, против, въздържали се, прието е. Консолидирано изменение 5 за, против, въздържали се, прието е. Сега гласуваме 108 за, против, въздържали се, прието е. 31 пада. То се съдържа в консолидираното изменение. и Гласуваме 110. За. Против. Въздържали се. Прието е. 32 за. Против. Въздържали се. Прието е. 113 за. Против. Въздържали се. Прието е. 114. Осно изменение. За против, въздържали се, прието. 116 за, против, въздържали се, прието е. 33 за, против, въздържали се, прието е. 118 за, против, въздържали се, прието е. 119 за, против, въздържали се, прието е. 120 за, против, въздържали се, прието е. 34, не, 120. 34. Извинявайте, не. За 34 гласуваме, да. За. Против, въздържали се, прието е. 121 за. Против, въздържали се, отхвърля се, 122 за, против, въздържали се, отхвърля се, 35 за, против, въздържали се, прието. Консолидирано изменение 6 за, против, въздържали се, прието е. 124 124 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Проверяваме 124. Гласуваха ли всички, моля? Край на гласуването. 36 за, 21 против. Прието е предложението, изменението. 36. За. Против. Значи още веднъж. За 36. За. Против. Въздържали се. Прието е. 126. За. Против. Въздържали се. Прието е. 127. За против, въздържали се, прието е. 37 за, против, въздържали се, прието е. 38 за, против, въздържали се, прието е. 39 за, против, въздържали се, прието е. 40 за, против, въздържали се, прието е. 41 за, против, въздържали се, прието е. 130 за, против, въздържали се, прието е. 131 за, против, въздържали се, Интересно съотношение, нека, я, нека го проверим. Е, гласуваме по 131 електронно. Гласуваха ли всички, моля? ЕНП има един повече. Един повече. Така е добре. Край на гласуването, моля. 29 за, 33 против. Отхвърлено е изменението. Сега консолидирано изменение 7. Кой е за? против, въздържали се, прието. Всъщност, нека проверим консолидирано изменение 7. Проверяваме го. Гласуваха ли всички колеги? Край на гласуването. 33 за, 28 против. Да. Значи, вярвайте ми, прието е. 137. За. Против. Нека проверим електронно. Не, вие не вдигате ръце, не мога да разбера. Гласуваме за 137. Моля, гласувайте сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 27 за, 34 против, отхвърлено е изменението. 138 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърлено е. 139 за. Против. Въздържали се, прието е. 140 за. Против. Въздържали се, прието е. 141 за. Въздържали се, Отхвърлено е. Консолидирано е изменение 8. За. Против. Въздържали се. Прието. 146 и 147 заедно. За. Против. Въздържали се. Прието е. 148 за. Против. Въздържали се. Прието е. Консолидирано изменение 9. За. Против. Въздържали се. Прието е. 44. За. Против. Въздържали се. Прието е. 45. За. Против. Въздържали се. Прието е. 151. За. Против. Въздържали се. Прието е. 152. За против, въздържали се, прието е. 153 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Изменение 10 за, против, прието е. 157 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 47 за, против, въздържали се, прието е. 156 за, против, въздържали се, прието е. 158 за, против, въздържали се, отхвърлено. 159 за, против, въздържали се, прието е. 161 за, против, въздържали се, прието е. 162 за, против, въздържали се, прието е. 164 и 203 заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено 165 е. за. Против. Въздържали се. Отхвърлено 166 е. за. Против. Въздържали се. Отхвърлено 167. Е. 167 за, против, въздържали се отхвърлено. 168 за, против, въздържали се отхвърлено. Консолидирано изменение 11 за, против, въздържали се, прието. е 48 за, против. Не е ясно. Гласуваме за изменение 48. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 59 за, няма против, няма въздържал се. Моля, вдигайте ръце в такъв случай. Защото в противен случай ще трябва да гласуваме дълго-дълго. 174 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 173 за. Против. Въздържали се. Прието е. Консолидирано изменение 12. За. Против. Въздържали се. Прието е. 178. За. Против. Въздържали се. Прието е. 180. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 179. За. Против въздържали се, отхвърлено. 181. Против, въздържали се, отхвърлено е. 182. За. Против, въздържали се, прието е. 183. За. Против, въздържали се, прието е. 185. За. Против, въздържали се, прието е. 186 за, против, въздържали се, прието е. 187 за, против, въздържали се, прието е. 188 за, против, Нека проверим. Не е ясно. Не е много ясно. Проверяваме 188 изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Е, НП. Един повече. Така. Край на гласуването. 38 за. На 24 прието е. 190 за против, въздържали се, прието е. 191 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 192 за, против, въздържали се, отхвърлено. 193. Е, проверяваме 192. Моля, гласувайте сега. За 192. Край на гласуването. 32 за, 33 против. Отхвърлено е. 193 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 194 за. Против въздържали се, отхвърлено е. 195 за, против, въздържали се, прието е. 196 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 198 за, против, въздържали се, прието е. 202. Гласуваме за 202. За. Против. Въздържали се. Прието е. 204. За. Против. Въздържали се. Прието е. 205. За. Против. Въздържали се. Прието е. 50. За. Против. Въздържали се. Прието е. 206. За против, въздържали се, прието е. 207 за, против, Отхвърлено е според мен, но нека проверим. Проверяваме 207 изменение. Е, НП един повече. Край на гласуването. 36 за, 29 против. Значи наистина, Карл Шлютер има право, прието е. 211 за. Против. Въздържали се, отхвърлено. 210 за. Против въздържали се, прието е. 212 за, против, въздържали се, прието е. 213 за, против, въздържали се, прието е. 214 за, против, въздържали се, прието е. 215 за, против, въздържали се, прието е. 216 за, против, Въздържали се? Отхвърляме. Нека проверим още веднъж обаче електронно 216. Гласуваха ли всички колеги? Край на гласуването. ЕНП отново един повече. Моля ви, внимавайте по- по-добре. Трябва сега отново да гласуваме електронно. Гласуваме по 216. Моля, гласувайте отново по 216. Гласуваха ли всички колеги? Пет липсват. Петима чакаме. Край на гласуването. 31 за, 32 против. Отхвърлено е изменението. 217 за. Против. Отхвърлено. 218 за против, въздържали се отхвърлено. 219 на докладчика за, против, въздържали се, прието. 220, 222, двете заедно, за, против, прието. 221 за, Против. Въздържали се. Прието е. И така, анекса сега. 223. За. Против. Въздържали се. Прието е. 51 за. Против. Въздържали се. Прието е. 52 за. Против. Въздържали се. Прието е. 224 за. Против. Въздържали се. Прието е. 53 за. Против. Въздържали се. Прието е.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 въздържали се, прието е. 229 за, против, въздържали се, прието е. 230 за, против, въздържали се, прието е. 58 за, против, въздържали се, прието е. 59 за, против, въздържали се, прието е. 231 за, против, въздържали се, прието е. 232 за, против, въздържали се, прието е. 233 за, против, въздържали се, прието е. 60 за, против, въздържали се, прието е. 234 за, против, въздържали се, прието е. 235 за, против, въздържали се, прието е. 61 за, против, въздържали се, прието е. 236 за, против, въздържали се, прието е. 237 за, против, въздържали се, прието е. 62 за, против, въздържали се, прието е. 238. Трябваше да гласуваме заедно 62 и 238. Още една за, против, въздържали се, прието е. 239 за, против, въздържали се, прието е. 63 за, против, въздържали се, прието е. 240 за, против, въздържали се, прието е. И така, съображението от преамбюла 1 за, против, въздържали се, прието е, 65 за, против, въздържали се, прието е, 2 за, против, въздържали се, прието е, 66 за, против, въздържали се, прието е, 3 за, против, въздържали се, прието е, 67 за, Против? Въздържали се? Прието е. 68 е включено. Гласуваме. 69 за. Против? Въздържали се? Прието е. 4 за. Против? Въздържали се? Прието е. 70 за. Против? Въздържали се? Прието е. 71 за. Против? Въздържали се? Прието е. 72 за против, въздържали се, прието е. 5 за, против, въздържали се, прието е. 6 за, против, въздържали се, прието е. 7 за, против, въздържали се, прието е. 8 за, против, въздържали се, прието е. 9 за, против, въздържали се, прието е. 10 за, против, въздържали се, прието е. 11 за, против, въздържали се, прието е. 73. Извинявайте, казва председателят. Компромис 13. 13. Е, забравихме го. За. Против, въздържали се, прието е. 73. За. Против, въздържали се, прието е. 77. За. Против, въздържали се, прието е. 78 за, против, въздържали се, прието е. Извинявайте, нека проверим. Нека проверим. 78. Кой е за, моля? Против. Въздържали се? Отхвърлено е. Предложението е отхвърлено. И така, 14 за. Против. Въздържали се? Прието е. И с това преминаваме към крайното гласуване. Това правим винаги електронно. Гласуваме сега. Гласуваха ли всички колеги? Е, НП отново един повече. Моля колегата да махне карта. Една карта. Край на гласуването. 55 за, 10 против. Няма въздържали се. Поздравления за докладчика Палакис. А сега преминаваме към точка 8 So, wir kommen jetzt zur Abstimmung über den. Ja, е, сега преминаваме към гласуване на а, доклада въздействие върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт. Колегата Соник сега ще вземе думата, за да ни обясни а, е, какво е положението. за гласуване ви предлагам да гласувате така, както съм дала инструкции, моля. Благодаря ви за това пояснение. И така, започваме с 46-то изменение. Кой е за? Кой е против? Държали се, приема се. А сега консолидирано изменение 4 за. Против? Въздържали се, приема се. 54-то изменение. Кой е за? А, против. Въздържали се. Нека да извършим проверка. 54-то изменение. Край на а, гласуването 30 за, 36 против, отхвърля се. Компромис 5. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 65. За. Против. Моля ви за електронно гласуване. Проверка. Да, Проверка по 65-то изменение. Край на гласуването. НП. Още веднъж казвам, че има една карта повече от НП и една от е, социалисти и демократи също. При НП е, също е, продължава картата да стои. И така, сега вече можем да обявим резултата. 40 за, 25 против, приема се. 66 за. Против. Проверка по 66. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 32 гласа за, 27 против, 6 въздържали се. Приема се. 67 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. 69. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 72. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 73 кой е за? Против, въздържали се, приема се. 75-то изменение за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 80-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Желаете проверка по изменение 80. Моля, гласувайте с електронни карти. Всички колеги ли гласуваха? Да. Край на гласуването. 39 гласа за, 27 против, няма. Въздържали се, приема се. Компромис 8. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 84. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 86, извинете, за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 89 кой е за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се, приема се. Ще направим проверка по изменение 90. Мисля, че се очерта същото мнозинство. Всички ли гласуваха? Изменение 90. Край на гласуването. 33 гласа за, 31 против. Приема се. 91 изменение за. 91 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 92 за против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 93, кой е за? Против, въздържали се. Струва ми се, че се прие. 94 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, приема се. 97, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 9, кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 105, кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 106 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 107. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 115 за. Против. Въздържали се. Приема се. Благодаря. 116. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Нека да направим проверка за всеки случай. Електронно гласуване по изменение 116. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 32 гласа за, 35 против. Отхвърля се. Компромис. Екранът, извинете, че прекъснах, е, екранът е, нещо не работи добре. Е, 32 гласа на 35, така че изменението се отхвърля. Компромис 11. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Компромис 12. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 127. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прие се с малък е, резултат, е, но е, се прие 128 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. 13 компромиса Компромис 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 136. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Резултатът не е ясен. Моля ви за електронна проверка. Гласуваме 136-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 17 гласа за, 49 против, 1 въздържал се. Отхвърля се. 137. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 138. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. 139. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 140. Да, добре, ще направим проверка по 139. Моля ви за електронно гласуване по изменение 139. Край на гласуването. 34 гласа за, 32 маса против, 1 въздържал се, приема се. 139 се приема. 140-то изменение. С кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Желаете проверка. Добре. 140-то изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 33 гласа за, 33 против, един въздържал се, отхвърля се. 141. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 153. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 142. За. 142. За. Против въздържали се, отхвърля се. 143 за, против, въздържали се. Не е ясен резултатът, проверка, електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 гласа за, 32 маса против, няма въздържали се, приема се 144 за против, въздържали се, приема се. 145 с основнесено изменение на социалисти и демократи. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 146. Кой е за? А, 146 за. Против? Въздържали се? Приема се. 148 за против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155. Проверка искате по 154 изменение. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването.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 161 отпада. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164, кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, ще направим проверка по 165. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 41 гласа за, 26 е, против. Това не можех да го установя от тук. Приема се. 166 за. Против. Въздържали се. Приема се. И така, сега изменение едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Налага се проверка. По изменение едно към препратките, моля гласувайте. Край на гласуването. 32 гласа за, 33 против. Отхвърля се. Изменение второ. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Предпочитаме да направим проверка, тъй като не се вижда добре от тук наистина. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 33 гласа за, 31 против, 1 въздържал се, приема се. Изменение 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Проверка по изменение 3. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 35 гласа за, 31 против, няма въздържали се, приема се. изменение 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Съобженията от преамбюла, компромис 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. 13, кой е за, кой е против, въздържали се. Бихме искали да направим проверка по изменение 13. Резултатът не бе ясен. И така, край на гласуването. 49 против, 16 за. Карл Шлитър очевидно вижда по-добре от мен. Аз ви моля да вдигате ясно ръце. Отхвърля се. Отхвърля се. 14-то изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 15 за. Проверка по 14. Добре. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 31 гласа за, 33 против, 2 въздържали се, отхвърля се. 15-то изменение за, против, въздържали се, налага се проверка и тук. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 33 гласа за, 32 против. Приема се. 16-то изменение. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се. Ще гласуваме с електронни карти проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 33 гласа за, 33 против, отхвърля се. Консолидирано изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. А сега изменение 21. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 24 за. Против. Въздържали се. Не е ясно, малка разлика. Моля ви да гласуваме електронно. Край на гласуването. 31 гласа за, 34 против, 1 въздържал се, отпада. 25 Холгар Крамер за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се. Не се вижда ясно тук. Нека да направим проверка по 26-то изменение. Край на гласуването. 15 за, 50 против, 1 въздържал се. Много ви моля, дигайте е, високо ръце, за да не губим време. 27 изменение за. Против. Въздържали се.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 против, въздържали се, приема се. 4 за, против, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9 кой е за,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 въздържали се, приема се. 15. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Първо изменение Юри. Кой е за? Против? А, и председателят се извинява, защото е, обърка думичките за и против. Кой е за? По първо изменение. Кой е против? Въздържали се, приема се. Второ изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Седмо изменение за против. Въздържали се, приема се. Осмо на правната комисия за против. Въздържали се, приема се. Девет за против. Въздържали се, приема се. Десет за против, въздържали се, приема се. А сега вече окончателното гласуване а, е, с електронни карти, тъй като става дума за доклад по собствена инициатива. Се налага да гласуваме електронно. И така, всички ли гласуваха? Край на гласуването. 63 гласа за 63 ма са за, един против, един въздържал се. Поздравяваме много сърдечно докладчика. Канбах. Jetzt kommen wir zum Punkt 17, Karin Kahnbach. И така сега доклада на госпожа Карен Канбах. Започваме веднага. 97, 98, 104, 99. Кой е за? Кой е против? Против? Приете се. Изменение 100. Против? Въздържали се? Искаме да го проверим електронно. Про... Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 32 против, за, 12, 19 против, прието е 101 за, против, въздържали се, прието е. 102 за, против, въздържали се, прието. 103 за, против, въздържали се, прието е. 105 за, въздържали се, прието. 10 за, против, въздържали се, прието. 106 за, против, въздържали се, прието е. 108 за, против, въздържали се, прието 109 е. за, против, въздържали се, прието 110 е. за, против, въздържали се, прието 107 е. за, против, въздържали се, прието. 111 за, против, въздържали се, прието. Не, 111. 11, извинявайте. За, против. Прието е. 112. За. Против. Въздържали се. Прието е. 12. За. Против. Въздържали се. Прието е. 113. За. Против. Въздържали се. Прието е. 114. За. Против. Въздържали се. Прието е. 115 за, против, въздържали се. Не е ясно. Гласуваме още веднъж електронно за 115. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 3-4 за, 24 против. Прието е. 116 за, против, въздържали се. Нека проверим 116 изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 116 е отхвърлено с мнозинство. 117 за. Против. Въздържали се. Прието. 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 14. За. Против. Въздържали се. Прието е. 118 за. Против. Въздържали се. Прието е. 119 за. Против. Въздържали се. Прието е. 120 за против, въздържали се, отхвърлено. 15 е. за, против, Само пет колеги гласуваха. Нека опитаме пак. Гласуваме 15-то изменение. За. Против. Въздържали се прието. 16. За. Против. Въздържали се прието. 121 за, против, въздържали се, не е ясно. Гласуваме електронно за 121. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 28 са, 31 против. Отхвърлено. 122 за. Против. Въздържали се. Прието. 17 за. Против. Въздържали се. Прието. 18 за. Против. Въздържали се. Прието. 123 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 19 за, против, въздържали се, прието. 124 за, против, въздържали се, прието. 20 е оттеглено, 21 против, въздържали се, прието е. 125 за против, въздържали се, прието. 22 отпада. 126 за, против, въздържали се, прието. 127 за, против, въздържали се, прието. 128 за, против. Проверяваме 128. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 33 за, 23 против. Прието е. 129 за. Против. Прието. 130 за. Против. Прието. 23 за. Против. Въздържали се. Прието. 24 за. Против. Въздържали се. Прието. 25 за. Против. Въздържали се. Прието е. 132 за. Проверяваме 25-то. Моля, гласувайте сега. Четирима колеги чакаме още. Край на гласуването. 32 за, 26 има против. Няма въздържали се, прието е. И така. 132 за. Против въздържали се, прието. 26 за, против, въздържали се, прието е. 133 за, против, въздържали се. Трябва да проверим 133. Моля, гласувайте сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуване. 46 за, 11 против. Прият. 134 за. Против. Въздържали се. Прието. 27 е. за. Против. Въздържали се. Гласуваме електронно. По 27 му изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 44 за, 13 против. Прието е. 28 за. Против. Въздържали се. Прието е. 29 за. Против. Въздържали се. Прието е. 135 за. Против. Въздържали се. Прието е. 33 за. Против. Въздържали се. Прието. 136 за. Против. Въздържали се. Прието. 30 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Нека проверим 30 още веднъж. Електронно. Край на гласуването. 51 е, за, 7 против. Няма въздържали се. Е, моля, нека хората, е, всъщност хората, които са против, са по-активни. Прието е, значи. 137. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Нека проверим обаче. Гласуваха ли всички колеги? По 137. Край на гласуването. 34 за, 25 против. Прието. 31 за, против. Въздържали се. Отхвилено. 32 за, против, въздържали се, прието е. 138 за, против, въздържали се, прието е. 139 за, против, въздържали се, прието е. 34 за, против, въздържали се, прието е. 35 за, против, въздържали се, прието е. 36 е оттеглено. 37 с устно изменение от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. 140 е отпаднало. 38 гласуваме. За. Против? Въздържали се? Прието е. 39 за. Ще проверим 38 електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 33 за, 24 против, е, против прието е. 39 гласуваме за, против, въздържали се, прието е. 40 за, против, въздържали се, прието е. 141 за, против, въздържали се, прието е. 41 за, против, въздържали се, прието. 142 е. за, против, въздържали се, прието е. 143 за, против, въздържали се, прието е. 144 за, против, въздържали се, прието е. 42 за, против, въздържали се, прието е. 145 за, против, въздържали се, прието е. 43 и 147. Прияти са. Ние 146 против, въздържали се, отхвърляме. 44 за, против, въздържали се, прието. 45 и 48 за, против, въздържали се. Приети са. 149 за, против, въздържали се. Нека проверим. 149 не е ясно. Проверяваме 149. Край на гласуването. 31 за, 29 против. Прието. 150 е. за. Против. Въздържали се. Прието. 46 е. за. Против. Въздържали се? Отхвърлено е. Но нека проверим. 46-то проверяваме. Край на гласуването. 27 за, 32 против, отхвърлено. 151 е. гласуваме сега за. Против. 151. Въздържали се? Прието. 47 е. за. Нека проверим 151 електронно. Гласуваха ли всички? Чакаме двама-трима. Край на гласуването. 32 против, 28 против, 32 е, за, 28 против. 47. Против. Въздържали се. Прието. 152 за. Против. Въздържали се. Прието е. 153 за. Против. Въздържали се. Прието е. 154 за. Против. Въздържали се. Прието. 155 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 156 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прията. Втората част са против, въздържали се, отхвърлена. 157 за, против, въздържали се, прията. 158 за, против, въздържали се, прията. 159 и 162 заедно за. Против, въздържали се, прието. 160 е. за. Против, въздържали се, отхвърлено. 161 за. Против, въздържали се, прието. 164 е. за. Против, въздържали се, Отхвърлено. 165. Нека проверим. 164-то изменение проверяваме. Край на гласуването. Прието е. С 40 на 19. Виждаме, че тези, които гласуват, не са по-активни. И така, 165 гласуваме. Против? Нека проверим. 165. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 28 против, 28 за, отхвърлено. 166. На две части. Гласуваме. Гласуваме Първа част на 166 за, против, прието е. Втора част за, против, въздържали се, отхвърлена. 167 пада. И 168, 69, 70 заедно. За, против, приети са. 48 за, против, прието е. 49 за, против, прието е. 50 за, против, прието е. 172 за, против, въздържали се, прието е. 173 Значи, проверяваме 172 електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 21 за, 33 против, значи отхвърлено е. 173 за, против. Отхвърлено е. 51 за, против, въздържали се, прието. 174 е. за, 174 за, против, въздържали се, прието. Е. 157. Гласуваме само втората част. За. Против, въздържали се, прието. 176. За. Против, въздържали се, прието. Проверяваме още веднъж. Искате ли да проверим? Проверяваме 176. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 31 за, 25 против. Прието е. 52 за. Против, въздържали се. Прието е. 178 за. Против въздържали се, отхвърлена. 179 е. на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлена. 53 е. за, против, въздържали се, прието е. 54 за, против, въздържали се, прието е. 180 за, против, въздържали се, прието. 182 за, против, въздържали се, прието. 100, т.е. 55, извинявайте, за, против, прието е. 184 за, против, прието. 56 за, против, въздържали се, прието е. 185 за, 185. А, нека проверим електронно 56. Край на гласуването. 28 на 28. Отхвърлено е изменението. И така, 185 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 57 за. Иска се проверка на 185. Моля, гласувайте сега електронно. Край на гласуването. 27 за, 33 има против. Отхвърлено е. 57 за. Против. Въздържали се. Прието е. 186 за. Против. Въздържали се. Прието е. 58 за. Против. Въздържали се. Прието е. 188 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Искате да проверим? Добре. Значи гласуваме по 188. Край на гласуването. 36 за, 25 против. Прието е. 59 за. Против, въздържали се. Прието е. 189 за. Против, въздържали се. Прието е. 60 е оттеглено. 190 гласуваме. Против, въздържали се. Прието е. 191 за, а, против, въздържали се, отхвърлено. 61 за, против, въздържали се, прието. 62 за, против, извинявайте, казва е, председателят, изпуснах, 192 гласуваме. За, против, отхвърлено. 62. За. Против. Въздържали се. Прието е. 193 за. Против. Въздържали се. Прието е. 63 за. Против. Въздържали се. Прието е. 194 за. Против. Въздържали се. Прието е. Искате да проверим? Добре. Проверяваме. 194-то изменение. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. 17 за, 44 против. Ясно отхвърляне. 150, 195. Против. Отхвърляне. 64. За против, въздържали се, прието е. 65 за, против, въздържали се, прието е. 196 за, против, прието е. Сега гласуваме 966 и така нататък. Онблок, кой е за? Против, въздържали се, приети са измененията. Гласуваме сега за 209. 209 за. Против. Въздържали се. Прието е 70. За. Против. Въздържали се. Прието е 71. Е, за. Против. Въздържали се. Прието е. 210 за. Против. Въздържали се. Прието е. 211 за против, въздържали се, прието е 212 на две части. Първата част за, против, въздържали се, отхвърлено е. Втората част за, против, прието е 72 и 214. Гласуваме заедно за, против, въздържали се, прияти са 213 за, против, въздържали се. Отхвърлено е изменението 215 за. Проверяваме 213. Моля, гласувайте. 213 гласуваме сега. Социалисти и демократи имат един в повече. Край на гласуването. 38 за, 21 против. Значи прието 215 за, моля. Против. Прието 216 за. Против. Въздържали се. Прието 217 за. Против. Прието 218 за. Против. Въздържали се. Прието 219 за против, въздържали се, прието е. 220 за, против, въздържали се, прието е. 221 за, против, въздържали се, прието е. 222 за, против, прието е. 223 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 73 за, против, въздържали се, Не е ясно. Моля, гласувайте електронно за 73-то. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 25 за, 32 ма против. Отхвърлено е. 224 за. Против. Въздържали се. Прието. 225 за. Против. Въздържали се, отхвърлено е. 74 за. Против. Въздържали се. Прието е. 226 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Нека проверим 226 електронно. Край на гласуването. 13 за, 46 против. Виждаме, че червените имат мнозинство. Значи е отхвърлено. 75 за, против. Въздържали се. Не е ясно. Не е ясно. Гласуваме електронно по 75-то изменение. Край на гласуването. 31 за, 28 против. Прието е. за. Против, въздържали се, прието е. 77 за. Против, въздържали се, прието е. 78 за. Против, въздържали се, прието е. 79 за. Против, прието е. 80 за против прието е. 228 за, против прието е. Съображение 1 от било 1 е за, против прието е. е заедно с 84-то. 83-то гласуваме сега. За, против. Въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електронно по изменение 83. Гласувайте сега, моля. Край на гласуването. 33 за, 26 против. Прието. 50, 85 за, против, въздържали се. Прието. 86 за, против, въздържали се. Прието е. 87 е. за, против, прието. 2. Прието. 88 е. за, против, въздържали се, отхвърлено. 90 за, против, въздържали се, прието. 3 за, против, въздържали се, отхвърлено. 4 за, против, прието е. 91 за, Против. Въздържали се. Отхвърлена. Пето за. Против. Въздържали се. отхвърлена. 92 за. Против. Въздържали се. Прията. 93 е. за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 6 за. Против. Въздържали се. Прието. 95 за. Против. Въздържали се. Прието е. 94 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. И така. 96-то сега на две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Прието е. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърляне е втората част. Осма. Осмо изменение. А то пада. И така, сега крайното гласуване. И гласуваме отново електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 30 за, 11 против, 18 въздържали се. С това становището е прието. Поздравление на авторката. Благодаря за вложения труд. Сега преминаваме към следващия доклад. За, против, въздържали се, отхвърляме. <clears throat> Консолидирано изменение 1 за,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 Кой е против? Въздържали се. Приема се. 71 е, е, за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това ще направим един голям скок. И стигаме до 89 е, си. За, против, въздържали се, отхвърля се. Второ консолидирано изменение за, против, въздържали се, приема се. Проверка Добре, проверка по второ консолидирано изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. 34 за, 25 против, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против. А, искате проверка по 22. Добре. 22 изменение, електронно гласуване, край на гласуването. 24 за, 27, а, 37 против, отхвърля се. 93 за, против, е, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Трето, консолидирано изменение, първа част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Консолидирано изменение 3, втора част, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. После отново ще разгърнем. Доста изменения отпада. 108. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 109. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 111. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Консолидирано четвърто изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Шесто консолидирано. Е, първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част на консолидираното изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега Седмо консолидирано изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Продължаваме с 146. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 147 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 148 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 34 за? Против? въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. След това Амблок 36, 42, 43, 61. Кой е за? Кой е против? въздържали се, не е ясно. Нека да гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърлено. 44 за. Извинете, 150-то изменение трябва да се гласува. кой е за? Против? Електронна проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 37 за, 24 против. Приема се. 151, 53, 54 заедно. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 38. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. 39. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 155 за против, въздържали се, отхвърля се. 40 са, против, въздържали се. Не е съвсем ясно какъв е резултатът. Електронна проверка. Край на гласуването. 28 за, 31 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 45 за, против, въздържали се, приема се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 50 кой е за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. Какво следва сега? 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, Против. Въздържали се. Отхвърля се. Осмо изменение. Искате проверка по 58 изменение? Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 60 за. Против. Въздържали се. Приема се. 59. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 11. Искате проверка по 59. Моля, гласувайте. Край. 29 за, 30 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 11 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 62 за против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се. Е, не, това отпада. И така, крайно гласуване. Електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 33 за, 16 против, 12 въздържали се. И така, Дани Аргенсен, сърдечни поздравления за докладчика. И сега, тъй като гласуването наистина е голямо удоволствие за всички нас, преминаваме към е, доклада на колежката Матиас. Е, първото изменение е изменение 5. Е, 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След това 5 за... извинете, 3. Приема се. Искате проверка по трето изменение. Добре. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 29 за, 28 против. Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. 5. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 6 в две части. Първа част. Проверка по изменение 5. Моля, гласувайте. Готови ли сте? Край на гласуването. 50 за, 6 против. С огромно мнозинство се приема. Шесто изменение, две части. Първа част кой е за, против, въздържали се, приема се. А втора част за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение кой е за, против, въздържали се, приема се. Осем за, против, въздържали се, против, въздържали се. Не е ясно електронно гласуване за всеки случай. Всички ли гласуваха? От социалисти и демократи има един човек повече. Да. 29 за, 27 против, 2 въздържали се. Приема се. 9. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 10. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 11. Кой е за? Против. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка по 11. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 за, 21 против, 1 въздържал се, приема се. Консолидирано изменение номер 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 15-то изменение за против. Въздържали се, приема се. 16 за. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 19 отпада, 18 също, 22 герб, ради, Да, не е ясно как гласувате, така че електронна проверка по 22. Кой Отхвърля се 28 против срещу 27 за. И така, но 19, втора част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 23. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано. А, проверка по 25. Добре. Всички ли са готови с гласуването? Край. 27 за, 26 против, 2 е, въздържали се, приема се. Първо консолидирано изменение за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. 30 кой е за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 33 кой е за, против, приема се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се 38 за, против, въздържали се. Не е ясно, моля ви, за електронна проверка по 38 изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 41 гласа за, 19 против. Приема се. Следва консолидирано изменение 3. Кой е за? против, приема се. 43, кой е за? Кой е против, приема се. 45, кой е? Проверка желаете по изменение 43. Добре. Моля, гласувайте край. 32 гласа за. Приема се 45 за. Против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 Jutta Haug. <laughs> Haben alle abgestimmt? Abstimmt. Е, всички ли гласуваха? Край 14 на 45 отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, е, отхвърля се. 54 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за,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 Ето резултата. Много, много сърдечни поздравления от нас за това голямо мнозинство, което получи докладчикът. И тъй като е изключително приятно да се гласува, продължаваме. Съвсем накратко. Съвсем накратко е, малко е странно това, което се появява на екрана. Гласовете за са в червено, а другите против са в зелено. Точно обратното очаквахме. Е, нищо, нека да се радваме, че по принцип е, се появява нещо на екраната, може да се ориентираме. Благодаря ви обаче, че е, може да променим цвета, може би в е, следобедната сесия. И така, сега преминаваме към следващия доклад, изменение едно, доклада на Юта Халк. Едно и на три части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Третата част. За против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърляне. Трето изменение на две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, прието. 4 за, против, въздържали се, прието е. 6 е, е оттеглено, 7 за, против, въздържали се, отхвърлено е 8 за, против, въздържали се, прието е 9 на 2 части, първата част за, против, въздържали се, отхвърлено, е. втората част за, против, въздържали се, прията. Десето изменение на четири части. Първа част. За, против, другата част за, против, въздържали се, прието е. Третата част за, против, въздържали се, прието е. Четвъртата част за, против, въздържали се, прието е. Дванайсто изменение за, против, въздържали се, приета. 13 за, против, въздържали се, отхвърлена. 14 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 16 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 17 за, против, въздържали се, отхвърляне. 18 за, против, въздържали се, отхвърляне. И така електронно гласуване, крайно гласуване. Гласувахте ли всички колеги? Край на гласуването. 44 са, 4 против, 8 въздържали се. И така приете доклада. Благодаря на Юта, на Юта Халк. И продължаваме с следващата тема. Той е пак освобождаване. Първо изменение за, против, отхвърлено е. Второ изменение за, против, въздържали се, прието е. Трето за, против, отхвърлено е. Четири за, против, въздържали се, отхвърлено е. Пето, с устно изменение. И то... Просто, просто устно изменение, да. За, против, въздържали се, прието е. Шесто, за, против, въздържали се, прието е. е оттеглено, 8 за, против, отхвърлено е, девето за, против, Отхвърлена. Е, извин. Отхвърлено. 10 е паднало. 11 е отхвърлено. 12 за. Против. Отхвърлено. 13 за. Против. Въздържали се отхвърлено. И така електронно гласуване накрая. Гласувахте ли? Край на гласуването. 48 за. 7 против, Един въздържал се. И сега виждаме всякакви цветове на екрана. Благодаря на Йота Халк. Сега обаче идва следващата агенция, агенция по околна среда, отново доклад на Халк. Едно е прието в две, за, против, прието, три за, против, е, е, отхвърлено, 4 за, против, отхвърлено, 5 за, против, въздържали се, прието, 6 за, против, прието, 7 за, против, въздържали се, отхвърлено, 8 за, против, въздържали се, отхвърлено, 9 за, против, въздържали се, отхвърлено, 10 за, против, въздържали се, отхвърлено. Крайно гласуване по електронен път. Всички ли колеги гласуваха? Край на гласуването. 49 за, 5 против, 1. Един въздържал се. И така и този доклад е прият. Благодаря, казва председателят на всички за дисциплинираната работа. И тъй като гласуването ни прави огромно удоволствие, ще продължим в 3 часа отново с гласуване. А сега ви желая добър апетит!